May I humbly... Мога ли да си позволя да ви, поис... да ви помоля да започнем нашата работа? Защото в крайна сметка вече имаме 10 минути закъснение. Това е едно разумно закъснение – започваме нашата работа. Приемане на дневния ред. Имате ли някакви възражения? Дневния ред е прият. Одобрение на протокола от миналото заседание 29 февруари 1 март Ако нямате възражения, смятаме, че е прият. Възраженията трябва да бъдат внесени до края на из заседанието. Съобщенията на председателя, т.е. това заседание ще се предава по интернет и имате и списък на подената кореспонденция и тези, които искат, могат да поискат а, кореспонденцията. Сега, преди да навлеземе в работата наистина, искам да поздравя колегата Валенц, който а, претърпя път на злополука, но той отново след нас. И господин Абат, който от бюджета е сега сред нас. И с удоволствие ще работиме с всички. А сега да минем към важната част от нашата работа по същество. Точка пета. А, извинете, четвърта точка Става дума за календара, графика на заседанията през настоящата година. Целта е да можем да се възползваме колкото се може повече от услугите на преводачите. за това имаме сменено заседание, заседание, което ще се проведе в понеделник, место в сряда, защото тогава е по-малко натоварено. Значи за бъдеще нашите заседания ще се провеждат от понеделник след обед до вторник вечерта или от не, сряда след обед събота до четвъртък. Така че разполагате всъщност на практика с новия графики, и всъщност е, сменихме само едно заседание в 35-та седмица, когато ще започнем понеделник след обяда. Така че, значи няма да имаме всъщност заседение с четвъртък след обед, освен нещо, за което ще говорим малко по-късно. Сега, точка пета. Става дума за продукти с двойна употреба. Става дума за позиция на становище на съвета. Аз бях докладчик по въпроса и бих искал да приключиме с тези проблеми до края на а, а, годината. И ако нямате възражение, ще продължа да бъда докладчик по въпроса. Знаете, че Това е едно важно, една важна точка за нашата комисия. Ние сме водещата комисия. Ние трябва да проведеме процедурата. Знаете, че ми, миналата година беше променен на режима на износ. Аз предлагам една по-кратка процедура и ви е, предлагам да приемеме становището на съвета и на комисията на второ четене. Това е моето предложение. Става дума за една много за един много технически проблем. Става дума за а, е, а, е, за списъци на продукти с двойна употреба в, на международните пазари, най-вече списъци, които ще бъдат приети от ООН. Така че ние на, на, на практика не можем е, да променяме нещата, освен да хармонизираме е, нашето законодателство към е, съществуващото в международен мащаб законодателство по въпроса. Както казах, предлагам да приемеме становището на съвета на второ четене. Това е моето предложение. Имате ли някакви коментари, възражения? Виждам, че не. Така че а, сега графикът за приемане. Ще гласуваме това предложение утре и на следващото пленарно заседание това а, становище ще бъде гласувано на 29 марта. Сега, следващата точка от дневния ред, е, шеста точка, Юлио Уинклер е, ме помоли да бъде представен от Анна Каспари. Но и Анна Каспария няма. Така че минаваме към следващата точка, докато се върне Ана Каспари или дойде Ана Каспари. Седма точка – общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети страни. А, имаме едно първо да представим едно проучване и след това разглеждане на проекто доклада. Ние сме водещата комисия и нашия докладчик е Метин Казак. И сега е, първо да започнем с представенето на проучването относно макрофинансовата помощ е, и е, една критична оценка. Виждате я, имате това, тя ве, това проекто проучване вече е достъпно за всички. Давам думата на Майкъл Емерсън. Ши, тя, е, или той? Ата Майнес? Yes. Uh, so we cannot proceed to the presentation of study. Значи, няма го. Значи не можем. Ами да прескочим ли проекто доклада в крайна сметка? Не, добре, метим. Така че да преминем към втората, втората част, която ще бъде разглеждането на от доклада, представен от нашия докладчик Метин Казак. Разполагате с от доклада. И то е доста обемист. И сега да изслушаме докладчика. Метин Казак, имате думата. You, Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Днес имаме възможност, възможност да разгледаме проекто доклада, както и проекто проучването относно регламента за макрофинансовата помощ. Разгледали сте работния документ. И така, че няма да навлизам в подробности, но бих искал да се спра на някои основни принципи някои основни неща, които ми се струват а, от значение. Употребата на делегираните актове, прилагането на делегираните актове. Комисията смя, смята, че във всеки от стълсечен случай трябва да се прилагат, за да се ускори процедурата. Както вече оказах, това не е допустимо не е допустимо. Аз смятам, че не е уместно и като докладчик смятам, че това не бива да, да, бъде, да се допуска. А що се отнася до ефективността на а, макрофинансовата помощ, да, това трябва, тази помощ трябва да бъде един инструмент за спешно реагиране и за това аз а, а, изразих а, желанието си, готовността си и секретарята ме подкрепи, да разговарям с правната служба, за да видим по какъв начин да съчетаеме тези две изисквания. Виждате, че в приложение 2А съм записал моето предложение за употреба на делегираните актове във е, всеки отделен случай, защото по, този начин може да има един демократичен контрол, а същевременно да има ефективно използване на инструмента. що се отнася до политическите е, аспекти, Смятам, че в миналото тази помощ е била отпускана без да се използват геостратегическите критерии за бенефициентите, т.е. в съответните страни да съществуват демократични механизми. Аз мисля, че разпоредбите на Лисабонския договор ни позволяват да прилагаме наистина тези принципи, за да можем да спазваме и а, защитаваме принципите, демократичните принципи и затова в член 6.1 се е записано, че трябва, за да може дадена страна да получи тази помощ, да а, изпазва критериите след след като е, службата за външна дейност направи оценка и реши, че тези критерии се спазват. След това съм включил едни демократични мерки в точка 7.1 и предложенията и становището на Комисията по външните работи от, са в същия дух, т.е. да предоставяме по важна роля в процеса да взимане на решение на службата за външна дейност. Що се отнася до полето на действие на регламента, комисията предлага да има трета категория държави, нито кандидатки, нито страни съседки, но които по някакъв начин са географско и е, по, по географски критерии, политически критерии, близки до е, Европейския съюз. Аз мисля лично, че държавите от Централна Азия трябва да бъдат включени като отделна трета категория е, държави, които да получават е, макрофинансова помощ. Е, комисията смята, че регламента трябва да. Е, е в сила до края на многогодишната финансова рамка. Аз обаче и, и, и да бъде в да, да, да бъде на практика в сила само две години. Аз прелаг, предлагам обаче този регламент да бъде безсрочен, като да бъде преразглеждан периодично. И още нещо по преговорите за Грузия, за макрофинансовата помощ за е, Грузия, аз мисля, че може да се, може да се намери някакво е, решение, като ние навлягаме е, съответните критерии да бъдат включени в меморандума за разбирателство. А сега кой друг е, би иска да вземе думата? Първо докладчика в сянка Мария Лени Копа. Имате дума. Кирия Проедре, опосиха то... Благодаря, господин председател. Както изтъкнах и на миналото заседание, ще изчака малко, за да можете всички да си сложите слушалките. И така, както изтъкнах и на последното заседание, напълно съм съгласна с изразените резерви от страна на нашия докладчик. Тези резерви са свързани с ролята на Европейския парламент. Европейският парламент не веднъж е подчертавал колко е важно да се приеме официален законодателен акт, който да урежда предоставянето на макрофинансова помощ на трети страни. Предложението за такъв законодателен акт бе из представено прекалено късно. Междувременно реалността се е променила и във връзка с това възниква въпросът доколко проекторегламентът ще ни е полезен. Обхватът на разпоредбите в него е много ограничен което поставя и под въпрос тяхната целесообразност. Има и проблем във връзка с правомощията на Европейския парламент. С влизането в сила на договор от Лисабон, парламентът разполага с правомощия в редица области. Парламентарният контрол върху предоставянето на финансова помощ е сред тези компетенции би било трудно парламентът да упражнява контрол върху финансовата помощ, ако се откаже от компетенциите си според договора от Лисабон. Има и още един момент, свързан с финансовата криза. Не можем спрямо външния свят да действаме така, като че ли в Европейския съюз не се е случило нищо, като че ли не сме засегнати от кризата. Не знаем колко време още ще продължи тази криза. В момента се наблюдава нестабилност на световните финансови пазари. Това означава, че не можем да вземаме решения в зависимост от конкретния случай на парче. Трябва да приложим цялостен подход. Не бива да разглеждаме финансовите инструменти като краткосрочни трябва да подходим дългосрочно или най-малкото в средносрочен план. Що се отнася до измененията, мога да подкрепя повечето от тях, например изменение 2, в което се визират азиатските страни. Подкрепям и изменения 31 и 34. По отношение на 1 и 21, мисля, че трябва да се добави страни и територии. Разбира се, има страни, които потенциално отговарят на критериите за предоставяне на макрофинансова помощ, но има и територии, като например Палестина – и бих искала да чуя становището на комисията по това изменение. По проучването, извършено от London School of Economics, мисля, че то е интересно. стигнахме до извода, че когато се намираме в положение на економическа криза, трябва да действаме бързо и то много бързо. Тоест, ако не предоставим помощта бързо, то тя ще се и обезсмисли. Ще внеса изменения, които да визират точно този проблем. Благодаря. И колегата от името на Обединената левица. Много бе полезен докладът на тематичния отдел, според мен. Няколко общи коментара за макрофинансовата помощ. Понякога в Европейския съюз начина по който използваме езика ми напомня за един вид двойственост, за двойствено използване на формулировките – правим паралел с страни, на които сме предоставили финансова помощ за тяхното економическо спасяване. В случая става дума за държави извън Европейския съюз, но използването на формулировката помощ като че ли предполага че даваме някакви подаяния на тези страни. Но нека бъдем честни, това не са подаяния, не става дума за благотворителна дейност. Предоставянето на тази помощ е обвързано с строги условия за установяването на демократични структури, на многопартийна парламентарна система. Това са предпоставките за предоставянето на тази помощ. Освен това, макрофинансовата помощ се предоставя паралелно с програми на Международния валутен фонд. Нека ви дам за пример Косово, условие 3 изготвяне на стратегия за приватизация, укрепване на корпоративното управление, условие 6 продължаване на усилията за приватизация. МВФ се използва като оръжие за въвеждането на нов вид либерализъм – не мисля, че на тези страни се предоставя реална помощ. Не съм съгласен с начина по който се предоставя макрофинансовата помощ в момента. По конкретните проблеми, пред които сме изправени, приемам коментарите на Метин Казак за това, че трябва да поставим акцента върху демократичните структури, а не да наблягаме само върху макроекономическите и финансовите политики. По процедурния въпрос обявявам се за това парламентът максимално да изиграе своята роля, т.е. да продължим да прилагаме обикновената законодателна процедура, по която решенията се вземат в зависимост от конкретния случай. Uh, no Няма други желаящи да вземат думата. Нека с това преминем към това, което бяхме предвидели в първата част на разискването, а именно изложение от Майкъл Емерсън, старши сътрудник към Центъра за европейски политически изследвания. След това ще можем да му поставим въпроси господин професор Емерсън. Нямаме цялото време на този свят, затова ще ви помоля Извиняваме се, имаше технически проблем. И така, господин професор, моля ви да започнете от начало. Благодаря, господин председател. Не бях съвсем сигурен какво точно става. Помолихте ме да започна от начало, така ли? Няма микрофон за председателя. Председателят. Моля, започнете изложението си от начало, тъй като имаше технически проблем с превода. Мисля, че присъстващите тук са запознати с този инструмент. В момента той се прилага в дял, който е много малък в сравнение с дела на Международния валутен фонд. В някои случаи делът по МФП е 10%, но в повечето случаи е по-малко. Това се визира и в едно от измененията по доклада. През изминалите години по МФП се извършват средно по две операции годишно. Провеждането на такива операции зависи от редица обстоятелства, като например економическата криза, Няколко думи за оценката на ефективността на инструмента. Извършват се редовни проучвания, целящи оценка на инструмента на страница 44 в моя доклад или now. Yeah. There is. Uh, yeah, now it's page um, 37, 30. Сега са страница 37-38. Разгледахме 15 операции по предоставяне на МФП по 6 е извършена оценка, в която е описано въздействието им. То се описва като скромно, не особено голямо, дори пренебрежимо. така по тези 6 операции е постигнат скромен резултат. По две операции все още не са предприяти конкретни действия. Стигнало се до значително отлагане във времето поради проблеми с централната изпълнителна власт в Босна и Украина. По четири операции мерките частично са били отменени, тъй като економич... економиките на съответните страни са постигнали бърз напредък и не е необходимо по-нататъчно предоставяне на средства. Това ни навежда и на мисълта, че има проблем с разсрочването във времето при подготовката на проектите. Новът, новият рамков регламент, така както е предложен от комисията, няма да се спирам в подробности върху него, тъй като това спада по-скоро към вашите правомощия, ще се огранича само с следния коментар. Трумавостта, разрочеността на процедурите във времето са проблеми, които са съвсем реални и които ясно осъзнаваме. Проекто регламентът предвижда значително упростяване на процедурите. Доколкото разбирам текста на предложението, съветът се противопоставя на едно подобно упростяване и излиза с предложения, според които се предвижда управление на операциите от страна на комисията на микроравнище. С това се изключва възможността за ускоряване и упростяване на процедурата. Ако МВФ остане единственият партньор по подобни операции, какви ще са последиците от това? Ние смятаме, че обичайно това би бил единственият партньор, но не е необходимо да се ограничаваме само с МВФ. Възможни са и други потенциални партньори, като например Световната банка. През изминалите години в Централна и Източна Европа се почувстваха много силно последиците от кризата и по-скоро Европейската банка за възстановяване и развитие започна работа там, а не толкова МВФ дали няма и сега да се създадат подобни условия, условия за намеса на Европейската банка за възстановяване и развитие. От страна на банката вече бе намекнато това. Въпросът е дали Европейският съюз по силата на инструмента за МФП също ще може да се намесва при подобни ситуации. Мисля, че имаме основание да смятаме така. Докладчикът говори и за географския обхват на инструмента. Говори се за страните съседни на Европейския съюз, страните в рамките на политиката за добросъседство, но могат да се визират и то съвсем ясно и други държави, като страните от Централна Азия. Това твърди докладчикът и ние се присъединяваме към него. По отношение на допълнителните ползи на ниво Европейски съюз и обвързването с политически условия – по-настоящем допълнителната полза, която проистича от инструмента е по-скоро на техническо ниво. Въвеждат се системи за одит на публичните финанси. Важно е да има такива системи, но те не са от основно стратегическо значение. Докладчикът предлага обвързването с политически условия да застане по-ясно в центъра на усилията. Това е едно интересно предложение, тъй като МВФ не е в състояние да обвърже инструментите си с политически условия. Трябва обаче да подходим внимателно към тази възможност. Не можем просто да си купим демокрация срещу, да речем, 10 милиарда евро би било добре да се отчете, че трябва да се пред условията да се формулират така, че правителствата и да са готови да ги приемат. Не можем да очакваме основни политически реформи срещу няколко милиона евро. Методът на последваща оценка, така както се прилага в момента, Проведох ползотворни разисквания по този въпрос с моите колеги и приятели в комисията. Генералната дирекция, която отговаря за тези оценки, отговаря и за прилагането на инструмента. Не знам дали би следвало на ръководителя на тази генерална дирекция да се възлага и възлагането на последващи оценки. Може би това трябва да се вмени на някое друго ниво, не на ръководното ниво на генералната дирекция. Инструмента постига доста скромни резултати. Какво може да се направи по въпроса? Да се преустановят ли мерките по него или напротив, обхватът му да се разшири в много голяма степен или пък да продължи да се прилага в същия мащаб, както и до сега. В момента еврозоната оказва много неблагоприятно въздействие върху близките ни съседи и мисля, че ако точно сега преустановим мерките по инструмента, ще отправим едно политическо послание, което няма да е в наша полза. Дали трябва обхватът на инструмента да се увеличи в много по-голяма степен? Знаем, че финансовата криза ни доведе до ръба на възможностите ни, така че не знам дали това би било целесообразно. Може да се повишат вноските от страна на Европейския съюз, да се предвиди един минимален процент, например не по-малко от 20%. Мисля, че това е едно добро предложение. Няколко думи за баланса предлагаме да не се прибягва към крайности, нито да се преустановяват мерките окончателно, нито пък прекомерно да се разширява мащаба на инструмента. По-скоро трябва да се направят някои опити за неговото съвършенстване. Благодаря, господин професор. Добре, има ли въпроси, коментари, възражения? Може би докладчикът иска да каже нещо, Метин? Портер? Да, господин председател, I will speak in Bulgarian. Следването за изключително детайлната и задълбочена работа по доклада, свързан с оценката на макрофинансовата помощ на Европейския съюз до този момент – аз съм, съм се опитал да въведа доста голяма част от техните предложения в, под формата на предложения в моя доклад. Най-напред бих искал така да подкрепя а, а, идеята за това, че естествено макрофинансовата помощ винаги е била свързана с а, програмите на Международния валутен фонд но без моята идея, както и авторите на, изследването също е, че тя не трябва да се ограничава само единствено до такава една връзка с Международния валутен фонд, а трябва да има и добавена стойност, трябва да, да има и свое, свое е, специално измерение и участие. И затова съм съгласен, че тук трябва да се добавят и не само Международния валутен фонд, но и Европейската други европейски или международни е, партньори, като Световната банка или Европейската инвестиционна банка. Е, също така изразявам е, съгласие и съм предложил в моя доклад в член 5.2 един минимален прак от 20%, което се отнася до помощта на Европейския съюз. Разбира се, в, изключителни случаи тя може също да бъде намалена. Тук е, в е, точките, в което не съм съгласен с авторите на изследването е по отношение на политическата условност. В доклада се говори е, за допустимост на страните при условие, че те така са тръгнали в посока на подобряване на демокрацията и човешките права. Аз смятам, че имайки предвид правомощията, които ни даде Лисабонския договор и целите, които сме си поставили да промоцираме човешките права и утвърждаването на демокрацията в цялата своя международна дейност, аз мисля, че едно такова удавяне или, как да кажа, замъгляване на политическата условност по отношение избора на страните, към които да се отпусне макрофинансова помощ, не е в съзвучие с тази генерална цел и приоритет на Европейския съюз за промоция на тези демократични ценности. Още един път искам да благодаря. А по отношение на, на забележките на колегите, госпожа Елени Коп, аз съм напълно съгласен. Благодаря и за нейните бележки и на господин Мърфи също така. Мисля, че в хода на, на, на диалога ни по отношение на евентуалните предложения за изменения ще бъдат взети под внимание техните, техните съображения. По отношение на териториите а, а, и по-специално Косово, това е една техническа а, поправка, която е в съзвучие с предложението, съдържащо се в приложение едно, защото Косово вече е, се счита за територия избираема по, сила, по силата на, на, това, на това предложение. А по отношение на коментара на господин Мърфи, все пак тази макрофинансова помощ се отпуска за да подпомогне държави, които изпитват финансови и економически затруднения в резултат на провеждащи се политически или економически реформи и те в никакъв случай а, нямат за цел да поставят под съмнение или пък да застрашат а, цялостното, а, цялостната визия или основната политика на съответните страни, естествено по отношение на ангажиментите, които имат за, за запазване на социалния, за социалната кохезия. Благодаря още един път. Thank you. And now Paul Murphy again. Uh, а сега Пол Мърфи. Имате ли някакви а, въпроси? какво мислите? Да се включи това в Европейски инструмент, вместо да има условие да участва МВФ. Професор Емерсън, можете ли да отговорите на въпросите, коментарите, които бяха направени? Аз мисля, че МВФ включва дава и заеми, в случая на Грузия, например. Причината за отпускането на това, на отпускането на тези средства е някакси да се смекчат е, последиците от е, заемите отпуснати на тези страни. Така че, от друга страна, инструмента за съседство на Европейски съюз е инструмент, който има подобна е, насоченост и за това смятам, че е нещата да бъдат включени в различни регламенти или да има някакви специални разпоредби и правила за сътрудничество между институциите. Сега не знам дали какво е правното основание за създаване на подобни нормативни актове или правила. Това е. Have you concluded? Uh, now. Добре. Приключихте ли? Ами, сега да дадем думата на комисията. Господин Бекс. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за отличния доклад, който е отлична основа за по-нататъчна дискусия. Ние споделяме много от неговите а, заключения, но други будат известни на загриженост. Така че ще се ще спра на четири неща. Първо, делегираните актове. Ние се разговаряхме с нашата правна служба за използване на делегирани актове за всеки отделни случаи и нашата правна служба отговори недвусмислено, че съгласно договорите може, тази процедура може да се прилага само при актове от общи приложения. Така че не може да се създава анекса или приложение само за това и това може според нашата правна служба да се, да, да се да се счита просто като едно нарушение или просто като желание на, на комисията да създаде прецедент. Що се отнася до мнението на АФЕТ, кое... предвид ограни... ограничения обем и поле на действие на инструмента, а АФЕТ предлага тази процедура да се прилага само ако става дума за страни, които са извън на списъка на допустимите е, страни. Комисията отлично разбира, че парламента иска да играе е, значима роля при предложението, при приложението на тази процедура. Парламента в момента в процеса на обсъждане на този инструмент трябва да определи е, ролята, условията и списъка на страните, които могат да се възползват от подобна е, помощ. Същевременно парламента и всички са законодатели ще бъдат информирани за оценката, многогодишните прегледи и така нататък. Това е в крайна сметка, смятаме ние, едно нормално разпределение на отговорностите между законодателя и изпълнителя. Втория проблем е свързан с Централна Азия и страните от Централна Азия като нова група. Комисията би, би, би искала по-скоро да се запази позоваването на така наречени други страни. Защото и както, както правилно казва докладчикът, тези страни наистина са практически повече страни от Централна Азия, но, но, но не винаги. Е, Ето помислете си за това, което става в момента на юг от Средиземно море. И е, би, би, би било необходимо да разполагаме с достатъчно гъвкаво, за да можем да помогнем на съседите, на съседите и така нататък. Е, трето, трети проблем, свързан с политически условията, свързани с а, политическите принципи и комисията, докладчика предлага е, службата за външна дейност да направи оценка дали съответната страна прилага демократичните принципи, дали има достатъчно прозрачност и отчетност, но на практика това е което правиме и в момента, тъй като службата за външна дейност участва в процеса на взимане на решения, тъй като е, Ръководителя на тази служба е и заместник-председател на комисията. Но има и още един проблем, свързан с това доколко службата може да бъде едно, една автономна, един автономен орган. Знаете, че това е в момента един е обект на обсъждане в, между институциите. Аз не съм експерт по въпроса, но наистина смятам, че трябва да, трябва да и трябва да има, да се, да се разгледат нещата, да се вземе едно решение и това да се прилага към всички е, инструменти. В е, е, ние не считаме, че в меморандума по разбирателство трябва да залягат специфични политически критерии, защото смятаме, че от макроекономически инструмент. Този инструмент ще се превърне в един чисто и просто политически инструмент, който ще противоречи на чието приложение ще противоречи на, чели, на челите, които сме си поставили. Международният вал, вал, валутен фонд, както, както знаете, е институцията, която предоставя предимно помощи на страните, които се сблъскват с е, финансови е, трудности. На практика няма друга институция, която да предоставя съответно подобна, подобна помощ. В проекто проучването се позовава на инициативата от Виена за е, източни средно. Да, разбира се. но този, този, този инструмент е съвсем различен, макар и да дава отлични резултати от този, който разгледваме. Така че смятаме, че и предварителните политически условия и налагането им ще бъде много трудно, защото за спазване, така че и ние, ние не разполагаме, понеже ние не разполагаме с достатъчният ем, достатъчните средства за да, да, да провеждаме и да налагаме този контрол. Така ще спра до тук, господин председател, защото има и някои, може и по-второстепенни проблеми, които бихме могли да обсъждаме, но няма да се спра на тях сега. Предполагам, че докладчика ще каже нещо по казаното от комисията. На, на комисията за, за позицията и за аргументите, които представи. Разбира се, ние напълно разбираме а, аргументите и позицията и интереса от това а, а, чрез този регламент, дефинирайки ясно и точно критериите за отпускане на макрофинансова помощ, да позволим процесът на отпускане на такава помощ на конкретните страни евентуални бенефициенти да стане по-бърз и по-ефективен, но в същото време ние смятаме и тук също имаме своите аргументи. Също така се допитахме, както казах, до правната служба на Европейския парламент, откъдето също така имаме индикации, че е юридически е възможно по силата на делегираните актове Европейският парламент също така да има, да продължи да играе своята роля като контролира и като така наблюдава всяко решение за отпускане на макрофинансова помощ в духа на правомощите, които получихме от, от Лисабонския договор. Разбира се, ние сме отворени за дискусия, както и до сега, и с комисията, и с съвета. Най-вече е, разчитаме и на, така, на ролята и на датското председателство в случая, за да може да постигнем един е, взаимно удовлетворителен е, компромис по този въпрос, но смятаме, че въпросът също е важен с оглед на е, авторитета и ролята на Европейския парламент. Разбира се, всички останали бележки, които бяха изтегнати от комисията, ще бъдат взети под внимание и се надявам да постигнем един компромис заедно с докладчиците в сянка по тези въпроси. Благодаря. Okay, this closes the discussion of this. А приключва дискусията по тази точка. Графика 10 април, крайен срок за внасене на изменения. А сега да се върнем към предната точка от дневния ред. Тъй като относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, водещата комисия е комисията по заедостта. Е, нашият докладчик е Юлио Винклер, който не може да участва в заседанието, се извини, и помоли госпожа Каспари да представи неговото становище. Госпожа Кас... господин Каспари. Благодаря, господин председател. Selbst seine Gedanken zu diesem Искам да се извиня от името на моя колега, който днес не може да присъства заради своята натовареност. Не можа да отложи ангажиментите си. И за това искам да прочета онова, което Юлио Винклер би искал да спомене на вас. Уважаеми колеги, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията бе създаден през 2007 година. През 2009 бяха приети извънредни мерки, които бяха продължени през 2011 година. Мерки за справяне с тежкото положение с заетостта в Европа. Този фонд е предвиден като допълнителен инструмент към Европейския структурен фонд, по който се решават най-вече структурни промени. Представено е предложение за превръщането на този фонд в постоянен инструмент, като се има предвид економическата криза. Мисля, че това е едно добро предложение с оглед на бъдещето на гражданите. Първо, предоставянето на средства по този фонд извън многогодишната финансова рамка. Запазват се всички предвидени процедури по фонда, като например времето за разглеждане на молбите за срок от 11 месеца. Това възпира много от нуждаещите се от средства държави. Към момента едва една четвърт от средствата, които могат да се мобилизират по фонда, се разходват в действителност. Има неизразходван капацитет. Ето защо не би било реалистично да се изисква увеличаване на средствата по фонда. Мисля, че предложението на комисията може да намали срока за разглеждане на молбите. Към момента то е 11 месеца от внасянето до молбата до същинското разплащане. Комисията предлага съкръщаване на този срок с 8 месеца по силата на различни механизми, като например междуинституционално сътрудничество. Ще се спра и върху съответствието между целите и средствата. Според предложението на комисията фондът ще си поставя по-амбициозни цели, като например се увеличи броят на допустимите по фонда мерки. Предлага се и включване в обхвата на фонда на селските стопани и малките и средни предприятия. През 2007 година те не попадаха в обхвата му. Мисля обаче, че ако ще предприемем тази стъпка, ще трябва да предефинираме фонда, ще трябва да предефинираме неговата роля като инструмент за предприемане на спешни действия и да го разгледаме в светлината на общата селскостопанска политика. Според мен трябва да се гарантира предоставянето на средства по фонда да не окаже въздействие върху мобилизирането на други инструменти, като например Европейския социален фонд. Трябва да се вземе предвид също така, че всички бенефициенти могат да бъдат в обхвата на действие на двустранни или многостранни споразумения. Като цяло фондът трябва по, да, повече да бъде обвързан с търговията. Комисията все повече използва фонда като аргумент в областта на търговската политика. Комисията оправдава удължаването на срока на действие по фонда с социалните последици върху заетостта, върху работниците в Европа. Ето защо трябва съгласно договора от Лисабон да гарантираме действителното предоставяне на помощ по фонда, а не единствено установяването на либерализация. Трябва да се увеличи свързаността между търговските политики на Европейския съюз и социалното въздействие на фонда. Това бе становището на колегата Юлио Винклер. С удоволствие ще изслушам предложенията на колегите, които ще му предам. Clear... Благодаря. Това бе едно много ясно представене от страна на докладчика. Внесени са и редица изменения по проекто доклада. Наистина ми се иска Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във все по-голяма степен да бъде обвързан с търговските политики като механизъм за смягчаване на социалния ефект. Мария Лени Клапа от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Фонда за приспособяване към глобализацията е един много полезен за момента инструмент. Със средства по фонда може да се предостави подкрепа на работници, изгубили работата си. Това оказва благоприятно въздействие върху местни отрасли. Би било добре инструментът да бъде упростен, както и да бъдат предоставени адекватни средства по него. Предлага се обхватът на фонда да включва и областта на селското стопанство, което в момента е изложено на голям натиск. Мисля, че това би било една много добра мярка. Нашата политическа група подкрепя и предложението за упростяване на инструмента. Що се отнася до бюджетната процедура, мисля, че процедурите трябва да бъдат рационализирани. Време е да обсъдим и това какъв модел да приложим към международните търговски споразумения. Не мисля, че е добре да се сключват международни търговски споразумения, които да оказват много голямо въздействие върху социалната сфера и след това да се мобилизират средства по фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря, господин председател. Важен е този фонд. Много е важно как ще използваме този фонд в социалния социалната област, макар и това да не е на практика фонд за приспособяване към глобализацията. Обикновено средствата се отпускат на предприятия, които имат някакви проблеми, които не, е задълж... не е задължително проистичат от глобализацията. А, просто ние затваряме малко очи, за да може нещата да стават по-бързо. Докато тук става дума за земеделци. Знаем откъде идва предложението. Комисията по своя собствена инициатива започва отново преговори с Меркосур Виждаме проблемите, които се повдигат в държавите членки, в Европейския парламент и изведнъж е, комисията предлага средства от порядъка на 2-3 милиарда евро за е, да компенсира земеделците, които биха изпитали трудности вследствие договореностите с е, Меркосур. Сега, не, не, не, не смятам, че а, позицията на комисията е много финна и тънка. А, в крайна какво, какво, какво направим? Ето, ще отидем при, на, при нашите замеделци и ще им кажем, еми ето, ние сме, подписахме едно добро споразумение, но пък то ви за... Е, то е във ваш ущърп, вие ще изчезнете като производители, ама не, нави тези пари за компенсация. Така че предложението на комисията според нас е, е против, противоречи първо на целият процес на реформа на ОСП. Ние все още не знаем и не сме казали какъв вид земеделие искаме и какъв вид земеделие нашите земеделци ще подкрепят а същевременно комисията ще се опита да приложи един почти перверзен принцип за компенсация, само и само да има свободна търговия. представителя на Обединената левица. В Нека да споменем и контекста на тази дискусия. В момента ние имаме 25 милиона безработни, най-високата цифра от въвеждането, от момента на въвеждането на еврото в Европа. Така. Затова. След като е, сме обсъдили резултатите с е, бенефициенти по е, фонда за приспособяване към глобализация, сме стигнали до заключението, че тези компенсации са абсолютно недоста... недостатъчни. Така че ние не, не можем да водим от една страна едни политики, които водат до безработица, до загуба на е, заетост, а след това да се опитаме да компенсираме с е, е древни сили. Така че конкретно аз много от е, е трудещите си, които са са получили и са искали да получат компенсации по линията на този фонд, изразяват своят, своето недоволство, прекалено много бюрократични процедури и а, искания. Така че всички, всички, всички, всички тези неща ще трябва да се по, да се да се усъвършенстват, да има много по-лесен и по-бърз достъп до средствата от фонда. На второ място имаме, имахме една е, дерог, дерогация относно прага е, на е, уволнените, който да спадне от 1000 на 500 за, е, като е, това бидейки критерий за допустимост е, за, на е, искане на средства от там. фонда. В няколко страни обаче блокираха това решение. така че мен ми струва ми се, че, че трябва да има много повече по-добра, по-добри взаимоотношения и да има много повече приемственост в при прилагането разпоредбите на фонда за приспособяване към глобализацията Европейския социален фонд и струва ми се, че и социалните партньори трябва да участват много повече в начина по който се взимат решения за спускане на средството, синдикатите. Някой им, имаше същевременно имаше и предложение за включване на малките и средни предприятия в списъка на евентуалните бенефициенти. Имаше също едно блокиращо малцинство на тази идея. Ние смятаме, че тези различни аспекти не трябва да се е, обсъждат едновременно. А, защото в крайна сметка и това, което обсъждаме в, в момента не е в името на свободната търговия. Няма да има повече малки производители в Европа, ние им даваме компенсация. Не, нещата не трябва така да се разглеждат, а като една цялостна концепция. Комисията. Благодаря, господин председател. Сега искам да кажа няколко думи за фонда за приспособяване към глобализация. Той не, не е част от търговските преговори. Това е инструмент създаден с цел да помогне на трудещи се, пострадали от промените в економическата действителност, помощ, която има за цел да им позволи да се върнат на пазара на труда. Това е, е, е фонд, е, чрез който се изразява европейската солидарност за намаляване последиците на някои търговски преговори или споразумения, които по принцип имат положителни резултати, но биха могли да имат и някои отрицателни последици. Този фонд е създаден от държавите членки за допълване и на националните мерки за помощ на уволнените трудещи се или загубили труд работните си места трудещи се. Тоест, този фонд всъщност допълва националните политики в областта. Понякога националните политики или националните мерки са недостатъчни или недобре приложени. Комисията всъщност пред, предложи продълж, разширяването или продължаването на една дерогация за преодоляване последиците от економическата и финансова криза. Но нашето предложение не може да се осъществи след, следствие а, блокирането, упражняване от няколко страни членки по тази дерогация за 2020 година някои държави членки изразиха а, дори а, е, своето а, е, несъгласие с принципа на субсидиарност. А комисията твърди и подкрепя становището, че Държавите членки са онези, които трябва да водат, да прилагат основно мерки и политики в областта на компенсацията и те трябва да решат е, какви трябва да бъдат допълнителните мерки по силата на фонда за приспособяване към глобализацията. От Очакваме а, е, различните предложения. Благодарим на докладчика и за неговите. И също искам също така да спомена, че Фонда за приспособяване към глобализация допълва националните политики, но допълва и също така разпоредбите на Европейския социален фонд. Е, става, става дума в никакъв случай не може да се говори за препокриване или за а, неефективна а, дейност, а напротив има а, допълнение между неговата дейност и дейността на други фондове. Колкото до разширяване обхвата, до а, е, малките и средни предприятия, атипичните договори, е, срочните трудови договори, то това предложение пред дава възможност в този фонд да бъдат включени всички видове трудещи си и това е още един израз на солидарност и справедливост в, е, при прилагането на европейските политики следващия турат. Um, Две забележки комисията се връща върху процес на преговори без да вземе предвид мнението на парламента. Но имаме решение в пленарна зала по този въпрос и по-скоро трябва да обсъдим по какъв начин ще се водят преговорите и кое е важно за нас. Все още имаме време, защото тези разговори все още не са започнали по отношение на селското стопанство и малките и средни предприятия трябва да започнем разговори и има представители на комисията, които не обръщат достатъчно внимание. Тоест имат контакти към малки и средни предприятия, но те са важни Важно е те да участват в процеса на глобализация. Много от малките и средни предприятия са поддоставчици на по-големи фирми и, и в миналото трябваше да установим, че много големи предприятия страдаха заради процесите на глобализацията и трябваше да уволняват персонал. А същото въжи и за част от заетите в малки и средни предприятия. На тях не можеха да, да се намерят альтернативи. Това, което е нашата роля да намерим съответните решения и за едните, и за другите страдащи от глобализацията заети. Иначе благодаря на докладчика. Fine. Calendar. Deadline for amendment. Благодаря за графика. Крайен срок за внасяне на измененията 29 март 6 часа вечерта. Преминаваме към точка 8. защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност. Става дума за регламента за антидъмпинговите мерки. Аз съм докладчик по темата. Може ли да ви помоля за вашето внимание? Предвижда се изменение на регламента за антидъмпинговите мерки, тъй като той трябва да се приведе в съответствие с решение взето от органа за уреждане на спорове на СТО. Съгласно това решение разпоредбите на регламента за антидъмпинговите мерки не са в съответствие с международни разпоредби за правилата за търговия. Ето защо се налага регламентът да бъде изменен. В него трябва да се наблегне върху световната система за търговия. Притискани времето, тъй като срокът поставен от СТО е до есента. Затова трябва да приложим и много ускорена процедура. Ще прибегнем до упростена процедура, съгласно член 46, алинея 1 от правилника за дейността. Проведохме много ползотворна размяна на мнения с службите на комисията. Бе постигнат консенсус във връзка с следното. Трябва да приемем измененията, предложени от комисията, тъй като не разполагаме на политическо ниво с дискреционни правомощия. Всички знаем защо трябва да се измени регламентът. Няма и противоречия във връзка с формулировката на предложението. Затова предлагам непосредствено да пристъпим към гласуване тук в комисията. без обаче да прескачаме всички етапи от обичайната законодателна процедура. Имате думата за коментари. опростената процедура. Решението за нея бе взето от координаторите, които постигнаха консенсус помежду си. Сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Мартин Лукас. Имате думата. Благодаря, господин председател. Не мисля, че имаме какво толкова да добавим към казаното от вас. Предложеното изменение на регламента е в резултат от първия случай, по който бе сезиран органа за уреждане на спорове на СТО. Това бе случай свързан с внос на стоки от Китай. бе внесено оспорване и сега трябва да спазим задълженията си на ниво СТО. Няма да направим нито повече, нито по-малко. Предвижда се едно козметично техническо изменение, така че да се вземе предвид решението постановено от органа за уреждане на спорове на СТО. Председателят благодаря. Няма възражения, няма резерви ще процедираме така, както се споразумяхме. Ще гласуваме утре на заседанието на комисията. Точка 9. Външното измерение на ОПОР. Общата политика в областта на рибарството. Водеща комисия по това становище е Комисията по рибарство. Нашият докладчик по становище е колегата Хосефа Андреш. Тук в нашата комисия не обсъждаме много често въпроси свързани с опор, но логично е, че политиката в областта на рибарството е тясно свързана и с търговската политика, и с международната търговия. Затова и темата за рибарството е важна за нас. Хосефа ще ти дам думата за няколко уводни думи по проектостановището ти. Разполагате с текста на проектостановището, което е кратичко, една страница, 6 точки. Хосефа. Благодаря, господин председател. Тан importantes е la на реформа на политика за Вярно е, че ние не, не разглеждаме често проблеми, обсъждани в Комисията по рибарство и въобще проблеми, свързани с опор. Не разполагах с много време, но, бих, но исках да включа всички елементи. Реформата на опор е от огромно значение за всички нас, Ние трябва от една страна да осигуриме достатъчно рибни запаси, от друга страна да прилагаме една политика на устойчиво развитие. Според научни изследвания, начина по който ще запазиме и защитиме ресурсите означава а, начина по който ще се провежда следващата политиката за рибарство в бъдеще. А, обаче не трябва да забравяме, че а, част от това управление означава а, риболов понякога от две, е, от две страни, има незаконен улов. И концесиите или разрешенията, които отдаваме на трети страни, трябва да включват е, разпоредби, свързани с забраната не, незакланния незаконния улов. Подобни разпоредби трябва да залягат в двустранните споразумения и в международните договори. Договорите и разпоредбите, включени в тях, трябва да се позовават на научни изследвания, за да може договорите да е, осигуряват е, устойчиво развитие, устойчив, е, устойчивост на, на, на запасите и опазване на околната среда. Значи, о, още, още веднъж на, наблягам на, на усто, усто, устойчивостта в е, рибарството, която същевременно ще позволи и на трети страни да имат е, устойчиво развитие в тази област. Сега давам думата на господин Палешки. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика имам само една а, забележка. Независимо дали става за търговия, независимо, че става дума предимно за търговия, нека не, нека не забравяме и науката, научните изследвания и позоваването на научните изследвания. А, спомен, споменахте а, ролята на. Споменахте необходимостта да има устойчиво развитие на сектора, но в същ, в този смисъл аз призовавам към по-голямо допитване до регионалните организации, които трябва да играят своята роля и да бъдат консултирани преди изключването на нови споразумения в областта на рибарството. Следващият оратор. Е, ние приветстваме доклада на колегата е, в такава важна област като рибарството и нейното бъдеще и неговото бъдеще. Ние подкрепяме и предложенията в е, точка 6 относно проследяването и мониторинга, контрола и е, санкциите спрямо е, страните, които не спазват разпоредбите. За съжаление обаче Европа разполага с много малко средства за блокиране или забрана на а, е, улова, който да нам запада ри, рибата от а, е, е, незаконен улов. Затова призовавам да се върнем към резолюцията от ноември 2011 година по повод сътруд, сътрудничеството с страните, в които подобно, подобен улов се извършва с, с цел е, по-добро сътрудничество и да се помогне на тези страни е, за тоталното и окончателно ликвидиране на незаконния улов. Сега комисията има думата. Благодаря, господин е, председател. Ние, при, ние приветстваме факта, че вашата комисия а, разглежда проблеми, свързани с опор в а, а, нашето становище ние наблягаме за повече е, връзки и по-добро координираност между опор и другите политики на Европейския съюз. Е, да, наистина това становище е кратичко, но същевременно то е много е, стегнато и много ясно. В не, в в него се подкрепят нашите усилия за по-нататъчно управление на запасите, включително и нашите принципи, които са всички по-нататъчни решения да почиват на научно обосновани оценки. По, по този начин ние ще е, можем да, да, да, да, да предприемем и да, да оформиме една отговорна политика, имайки предвид, че нашия флот е много е, широко, широкомащабен. По този начин ще можем е, да, да водиме по-задълбочени преговори с трети страни и същевременно да спазваме е, принципите за устойчиво управление. Е, целта е да за бъдеще да а, сключваме а, договори, в които да залегне клаузата за наистина устойчиво и отговорен улов, който ще позволи а, запазването на запасите и ресурсите за а, бъдеще. Колкото до трети е, страни и инструмента за търговия. Там има напредък и се, и се надяваме, че институциите ще, другите две институции ще ни подкрепят, за да можем да приемеме и приключиме работата по тези инструменти в най-скоро е, бъдеще. Хосефа, искаш ли да кажеш нещо? Е, значи казаха, че становището е кратко, но много концентрурано и много е, ясно и стойностно. А, е, аз съм съгласна с всички становища и забележки, които бяха отправени. Е, Важни са споразуменията с трети страни, но е важно също така нашата политика да бъде последователна и тези партньорски споразумения или договори да бъдат прозрачни. Ние трябва да можем да налагаме условия на трети страни. И в изказванията на колегите и тези на комисията са в същия е, дух. Наистина Европейския съюз е една а, е, голяма а, е, има развит, развито, развито рибарство и би могло да наложи твоето условие. График внасяне на изменения до 2 април. Не разполагаме с много време, тъй като трябва да вземем предвид, че водещата комисия е комисията по е, рибарство. А сега минаваме към следващите две точки, които ще разгледаме заедно. До... Имаме един и същи докладчик господин Шолц. Е, първата точка е изменение на директива 109 от 2004 година относно хармонизирането на изискването за прозрачност по отношение на информацията за издателите, ценни книжа и така нататък. А второто е годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети и свързания доклад свързани доклади на някои видове предприятия. Така че това са едни много а, тясно свързани теми. И Роберт Шолц е докладчик и по двете теми, така че му давам думата. Благодаря, господин председател. Наистина става дума за доста обемно досие, за това трябваше да си сътрудничим и с други комисии. Те излязоха с становища, които представиха на водещата комисия, Комисията по правни въпроси. В това сътрудничество с Комисията по правни въпроси се включи и нашата комисия. Предложението за преразглеждане на директивата относно изискванията за прозрачност цели гарантирането на високо ниво на доверие от страна на инвеститорите, като същевременно се гарантира сигурност за емитентите в целия Европейски съюз. Искам да подчертая един много важен аспект от това, за законодателно предложение, а именно въвеждането на задължителни изисквания относно информирането за плащания, извършени от добивния и дърводобивния отрасъл към органи на Централната изпълнителна власт. В съображение 14 от директивата за прозрачността от 2004 година на държавите членки се препоръчва да насърчават листвани дружества, които работят главно в добивния отрасъл, да оповестят информация за плащанията, извършвани от тях към органи на Централната изпълнителна власт в годишните си финансови отчети. Към момента обаче това изискване не е задължително. Ето защо подобни плащания, извършвани към определени страни, не се оповестяват, въпреки факта, че някои добивни отрасли, като например нефтодобива или газодобива, както и дърводобивния отрасъл, са източник на значителни приходи по силата на подобни плащания. 3 милиарда и половина души живеят в страни, които разполагат с големи запаси на газ, нефт и други полезни изкопаеми. Предложението за оповестяване на подобна информация се съдържа в новото законодателно предложение. Последващата точка за годишните финансови отчети. Предложението цели упростяване на процедурата за малките и средни предприятия, защитаване на ползващите подобни финансови отчети и запазване на основните изисквания за информация, която трябва да се предостави по тези отчети. Освен това се цели да се въведат по-строги изисквания за оповестяване на плащанията, извършвани от добивния отрасъл към органи на Централната изпълнителна власт. Най-вече плащания, извършвани от дърводобивния отрасъл. Аз подкрепям това предложение, подкрепям въвеждането на подробни допълнителни изисквания за оповестяването на подобни плащания. Заедно с предложението за изменение на директивата за прозрачността, предложението за законодателния акт за годишните финансови отчети ще промени ситуацията за дружествата в добивната промишленост те ще са обект на нови изисквания за оповестяване на плащанията си към правителства. Ще се изисква докладване по страни и по проекти. Към момента Европейският съюз не изисква от дружествата да оповестяват плащанията, извършвани към правителства на страни, в които те извършват дейност. Ето защо и тези плащания към момента обикновено не се оповестяват но това изискването, извинете, за оповестяване на тези плащания е неотменна част от корпоративната социална отговорност. Така и правителствата в трети страни ще могат да поемат отговорност за управлението на природните ресурси. Ще можем и да подпомогнем трети страни по пътя им към развитие. Мисля, че дружествата, когато оперират в трети страни, трябва да допринесат за повишаване на корпоративната социална отговорност и прозрачността. Не бива също така да се накърнява и развитието на трети страни, в което тези дружества извършват дейност. Оповестяването на плащанията към правителствата на трети страни ще увеличи прозрачността във връзка с природните ресурси на трети страни, като се даде възможност на обществеността да извършва контрол. Подобен контрол е абсолютно необходим за избягването на конфликти. Освен това, оповестяването на подобни плащания може да се превърне в основен инструмент за борба с корупцията – някои стопански субекти твърдят, че неоповестяването на тези плащания в момента много сериозно изкривява конкуренцията, поставя в по-неизгодно положение определени дружества за сметка на други. Предвидено е изключение за случай, когато националното законодателство на трети страни постановява, че оповестяването на плащания към техните правителства е незаконно. Докладчикът към момента няма данни за подобни изисквания по националното законодателство, на която и да е трета страна. Европейският съюз не бива да насърчава трети страни да приемат подобни закони. Големи Играчи, като например British Petroleum, също смятат, че не бива да се предвижда подобна клауза за освобождаване от изискването. За разлика от предложението на комисията, изискванията в Съединените щати не предвиждат изключения във връзка с оповестяването на подобна информация. Представителите на отрасъла на добивния отрасъл осъзнаха в рамките на инициативата за прозрачност на добивната промишленост, че увеличаването на прозрачността в сектора допринася за подобряване на управлението. Инициативата за прозрачност на добивната промишленост осигурява и прозрачност по отношение на приходите – 35 страни вече прилагат мерките по тази инициатива. 60 от най-големите дружества в областта на газо и нефтодобива също възнамеряват да подкрепят инициативата. Инициативата цели също така да се подкрепят и над 80 инвестиционни институции, които съвместно управляват над 16 трилиона американски долара. На ниво Г20 Европейската комисия и други международни организации също подкрепят инициативата. Съединените щати възнамеряват да се присъединят към нея. Подобен ангажимент бе поет и в заключителната декларация на срещата на върха на Г-20 в Дувил. Тогава правителствата на страните от Г-20 поеха ангажимент за въвеждането на правила за прозрачност, както и на доброволни стандарти, с които да се окоръжат дружествата в добивния отрасъл да оповестяват плащанията, които извършват към органи на централната изпълнителна власт. Съгласно меморандума, Комисията предлага акт подобен на закона Дот Франк, прият през юли 2010 година в Съединените щати. Законът Дот Франк съдържа изисквания за дружествата, които членуват в Комитета за ценни книжа и фондови борси. Тези дружества следва да оповестяват плащанията, които извършват към правителства. За съжаление, този процес все още не е приключил и ето защо Европейският съюз има възможност в случая да поеме водеща роля. Можем да изискаме от партньорите си да предприемат подобни мерки. През 2010 година Хонг-Конг, например, въведе нова нормативна база за докладване по страни Европейският парламент вече е приел редица резолюции, в които решително се обявява за въвеждането на задължителни изисквания за докладване, за отчетност от страна на добивната промишленост. Тези инициативи ще бъдат в допълнение към инициативата за прозрачност в добивната промишленост. Те ще се отразят и благоприятно върху отношенията ни с Северна Африка, с региона в Африка, южно от пустинята Сахара и други региони, в които се извършва мащабна добивна дейност. Аз самият имах възможност да участвам в делегация, която посети Кения и Замбия миналата седмица. Мисля, че инициативата ще вземе предвид и економическата реалност и в тези страни от източна Африка. Приемам предложението на комисията но смятам, че на Европейския парламент и на Комисията по международна търговия се пада задачата да проверят предложението с оглед на ефективността му. Трябва да се приемат такива закон, законодателни разпоредби, които да не оставят място за свободно тълкуване. Във връзка с това трябва да се запитаме дали предложението на комисията е достатъчно добре прецизирано. Похвално е, че се изисква отчитане, оповестяване на информацията по страни и по проекти, но може би трябва да се прецизират формулировките. Имам предвид определението на понятието проект по смисъла на проекто директивата. Определението на понятието проект трябва да включва всички дейности, по силата на концесии или други подобни законови споразумения. Трябва да включва всякакви дейности, които предполагат извършването на плащания. Трябва да се запитаме също така дали обхватът на директивата осигурява достатъчна ефективност обхватът и към момента не покрива придобиването на поземлена собственост в областта на селското стопанство. Има и други сектори, като например търговията на дребно, транспорта, производството на енергия, в които може да се стигне до нелоялна конкуренция, например чрез допълнителни плащания за издаване на лицензи. Нека не забравяме, че подобни плащания са в ущърп на акционерите. Това ни навежда на следващия въпрос. Дали в обхвата на текста трябва да се включат съвместните предприятия? така че и инвеститорите, и гражданското общество много ясно да знаят за какво се разходват средствата на съвместните предприятия. Трябва да изготвим такъв текст, че да не оставим никаква възможност за изключения и вратички. Трябва да се преразгледа и информацията, която се изисква да бъде оповестена. Тази информация е необходима на органа за ценни книжа и пазари, както и на публичните органи в трети страни. Тя включва обем на продукцията, брой на работниците и други. Така ще може да се оцени мащабът на извършваните дейности. През 2004 година комисията извърши проучване и установи, че избягването на данъчно облагане е в ущърп на БВП на Европейския съюз в размер на 2,25%. Задължението за докладване трябва да обхваща и други страни. Онези елементи на предложението, които включват държавните дружества, ще са особено полезни. Така наистина ще знаем какви средства се предоставят на правителствата на трети страни по силата на плащания. Ще могат да се установят и онези страни, които не се възползват от приходите по проекти. Какъв да е минималният прак за задължението за оповестяване – Комисията предвижда така наречения прак на същественост да бъде определен по силата на делегирани актове. Но мисля, че той трябва да бъде определен в рамките на обикновената законодателна процедура от съзаконодателите. Това ще е от основно значение за успеха на целия процес. Надявам се, че през идните дни ще организираме конструктивен работен процес заедно с докладчиците Сянка. На 25 април ще бъде представено проекто становището. Тоест, през Великденската вакансия ще имаме възможност да го усъвършенстваме. Благодаря, Хелмут. Сега давам думата на желаящите да се изкажат по въпроса. От името на НП, господин Абат. Това е вашето първо изказване в нашата комисия. комисия. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм член на вашата комисия. И в момента говоря от името на Сайфи и на Петър Щастни, тъй като една, едната е в Евромет момента, другата в момента е в Словакия, така че говоря от тяхно име. И двете подкрепят предложението за изменението на директивата, както и предложението за създаване на директива за съответните дейности, тъй като по този начин ще се упрости административната е, бреме за малките и средни предприятия и по-специално за малките и средни предприятия, които са котирани в бурсите, също, борсата и също време, но това ще доведе до по-голяма корпоративна отговорност е, на малките и средни предприятия и е от е, важно за страните, в които има е, широ, е, голям дърбодоб. Важното е докладването да става държава по държава и отрасъл по отрасъл, както например програмата ФЛЕТ за нефтодобива и газодобива, както каза нашия докладчик. Член 6 изменя директивата и препраща към директивата за финансовото годишно състояние и по-скоро и най-вече към глава Девета от тази директива, като приканва към повече сътрудничество. Смятам, че много от точките трябва да бъдат уточнени, включителното и полето на действие или обхвата. Трябва ли да, да включиме и а, нефтените полета? Какво, а, какво искаме от предприятията дали да раз да представят цифрите си е, и е, предвижданията си по отделните проекти и е, програми, дали можем да спазваме, дали би било целесообразно да вземем разпоредбите от доклада до Франк. Е, но като не забравяме обаче, че и не всички при, разпоредби, залегнали в американското законодателство, се приемат и че предприятията не смятат, че те са най-уместните или поне голяма част от предприятията. Това ми помолиха. Да кажа сега Дейвид Матин. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в сянка за социалистите и демократите. Първо бих искал да Приветствам е, доклад, док, докладчика за е, извършената работа. Смятаме, че това, че се включва е, добивната промишленост е много уместно и много своевременно, макар и да има някои проблеми в предложението на комисията, които ще се върна по-късно. Е, Про- проблема предимно касае многонационалните корпорации, които а, добиват а, природни богатства в Африка и като се възползват и прилагат а, корупцията и също, същевременно а, се възползват от а, природните ресурси на а, тези страни. Така че в, за това е нужно много повече прозрачност. Аз приветствам предложението докладването да става по отделните про, проекти. А, а, но, съ, но съще, съще, съще, също смятам, че освен, че цифрите трябва да представят по различните проекти, трябва различните аспекти, включително и аспектите свързани с обществото, да бъдат докладвани, защото ако това не е част от цялния процес на докладване, ще бъде не, процес ще бъде не, недостатъчно прозрачен. така че Важно е също така да се отчита и докладва не само сумите, които се плащат пряко, включително и сумите, които се, се плащат на подизпълнителите. Има и други важни аспекти, но при всички случаи е, приветствам и начина по който докладчика представя възможности за е, допълнителна работа и споразумяване по този тем. Сега давам думата на комисията, тъй като няма повече желаящи да вземат думата. ще дам думата първо на представителя на за директивата по прозрачността и по Ерик Дюколомбие. По Каролина Маевска. Или Каролина Маевска. Feel free. Yes. Provide that it is on record who is representing the, the Commission. Uh, there are representatives on, uh, on both directives Uh, the Accounting Directive and the Transparency Directive, but I mainly cover the country by country reporting. Имаме представители и е, за е, е, службите, които отговарят за двете директиви. Аз лично отговарям за докладването по страни. Първо, благодаря за коментарите. Господин Шолц спомена а, из, изключенията, които са залегнали в а, предложението. Те са много малко. За за да защитат тези, които работят в подобни предприятия и за които съществува по силата на националното законодателство забрана да оповестяват цифрите по сила на наказателното право. За сега не сме се сблъскали с подобни случаи, но ако предприятията се позоват на тези изключения, то те ще трябва да е, споменът за коя е, държава става, да, става дума. Е, правилата все още, както казах, и изказващи не са окончателно уточнени, така че е възможно и да няма а, всъщност подобно изключение. А правилата ще бъдат готови през юни 2012 година. Също така подкрепяме казаното от докладчика а, страните е, по Г8 да се споразумеят за е, общи единни международни стандарти, които да е, защото те са важни не само за развиващите се страни, но за цялостната а, конкурентоспособност в а, и всички, и всички предприятия ще трябва да спазват подобни а, правила и да прилагат подобни критерии. Насърчава се и Г20 да се присъедини към подобни критерии. не трябва да забравяме, че тук става дума за три раделни отрасли. Така че комисията направи едно балансирано предложение, което да може да е, покрива и е, трите, и трите отрасъла, като същевременно времено може да бъде приложено и в отделните страни и да се прилага и за отделните предприятия. примерно а, като имаме предвид, че понякога може да имаме предприятия, които имат е, няколко е, обекта под аренда в една страна и много повече в друга страна, примерно в, в Канада. Така че целта е да може да бъдат покрити всички е, предприятия. Така че още, още, още, още, още веднъж напомням, че нашата цел беше предложението на комисията да бъде много е, балансирано, за да може да покрие всички видове е, проекти. Целта беше също така да се даде повече сила на международните ини... инициативи, по-специално в областта на на дърводобива, не само в Либерия, но и в други страни и в Тези отрасли са от огромно значение, тъй като са Става дума за необновяеми ресурси, които принадлежат на съответните страни. В някои страни повече от 50% от бюджетните ресурси проистичат от дейности в тези добивни отрасли. И заключение, доколко а, делегираните актове и определянето на праговете. Комисията счита, че е много трудно да се определи материален праг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 Отговора покрива и е, двете теми. А сега давам отново думата на докладчика. Това е yours. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, listen to my colleagues and also to the commissioner. Благодаря, господин председател. И слушах колегите, и слушах и представителите на комисията. И съдейки по техните изказвания, очаквам с интерес работата и по двете досиета. Член 38, най-вече алинея 5, мисля, че трябва допълнително да разискаме тази разпоредба с комисията и да видим дали ще можем да постигнем консенсус. В уводните си думи Казах, че тази разпоредба е важна. Такова е и мнението на колегата Мартин. Ще се опитам колкото се може по-бързо да представя окончателния текст на проекто становището, така че да можем и активно да си сътрудничим с други парламентарни комисии. Знам, че утре при първа размяна на мнения Комисията по правни въпроси ще обсъди становището на господин Лене. Ще видим до какви изводи ще стигнат и другите комисии, какви становища ще представят. Мисля, че ще трябва да приключим работа по досието до края на юли, за да може то да влезе в пленарна зала през септември. Председателят крайният срок за внасяне на изменения е 10 май 6 часа вечерта и за двете досиета. С това приключваме публичното си заседание, откритото си заседание. Продължаваме с заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врата. Моля всички, които не са оправомощени да участват в него, колкото се може по-бързо и по-тихо да напуснат залата.